От групата на ЕКР бе внесено искане за назначаването на господин Ческ, който ще замени господин Джислав Краснодемски като член на Комисията по заетост. Има ли възражения? Не. Благодаря.